моля да заявите това. Не виждам изказвания. Значи протоколите от вчера са приети. Получих позицията на съвета на първо четене.